точка за тази вечер доклада на госпожа Кьостингер, който се нарича нова стратегия на ЕСА за горите. Докладчик има думата за 4 минути. Господин комисар, горите и горското стопанство са част от едно здрава, развиваща се економика, и спомага за устойчивост и работна места. С над 3,5 милиона работни места сектора се нарежда на трето място след е, металургичната и хранително-вкусовата промишленост. 4000, е, над 4500 са стопанствата в горския сектор, които осигуряват 70% от економическия растеж. При това се изсичат само 60% от израслите дървета. Устойчивото управление на горите и 16 милиона собственици на гори изискват да имаме глобален подход. Нека не забравяме, че 50% от горите в Европа са частна собственост. Затова е необходимо да се вземат необходимите мерки за устойчиво развитие на горският сектор. Необходима е по-добра координация в областта на енергетиката, климатичните промени, тъй като всичко това се отразява на е, управлението и експлоатацията на е, горския сектор. Същевременно обаче не са необходими бюрократични е, препятствия, а улесняване е, функционирането на този е, сектор. Не не е необходимо собствениците да работят и да изработят картите за Натура 2000. В, за бъдеще е необходимо едно по-ефективно управление на горските ресурси на основата на устойчиви критерии, които да имат за основна цел качеството. Не може да има едно решение, не може да има един единен модел в Европа. Трябва да се вземат предвид регионалните специфики в отделните е, държави е, членки. Необходимо също така е за да имаме устойчиво управление и експлоатация на горите, да, се да се наблегне на зелените работни места, които потенциално могат да бъдат създадени в отрасала и които ще бъдат част от една, една цялостна, едно цялостно екологично производство. Е, научната и развойна дейност, разбира се, от огромно значение за развитието на отрасъла. Необходимо е да се намерят нови методи за експлоатация. Биоекономиката ще бъде, ще е бъдещето на а, е, Европа, но всичко това трябва а, е, да почива на мерки, които да изключват бюрокрацията, а да а, насърчават растежа и е, за заетостта. Държавите членки, както и постоянния комитет за горите, трябва да участват много по-активно в цялостната стратегия и политика. Благодаря на всички комисии, членове на комисиите, които и всички експерти, които спомогнаха за изработване на становището. Благодаря и на моите асистенти, на секретарята на Комисията по селско стопанство и на всички тези, които ми помогнаха. Благодаря, госпожо Къстингер. А сега спонтанните изказвания. Има много желаящи, но ще дам думата само на колегите, които не са могли да, се, е, да вземат думата до сега. Благодаря ви. Искам да добавя няколко думи върху новата стратегия за горите, че е, политиката е, за горите трябва да се разработва първо на национално ниво. Въпреки това има трансгранични предизвикателства в тази област, както и в много други. И за това трябва да се мисли заедно на европейско ниво. Аз подкрепям нашия докладчик екологията, економиката, социалната сфера. Това е така, но трябва да се говори и е, за териториално устройство за управление на териториите. Е, тук има напредък, но все пак остават открити въпроси. Много е важно да се набляга повече на устойчивото развитие, на устойчивата експлуатация на горите. В момента има граници е, за добива, докато горите е, се разрастват. Не трябва е, да има каскадно управление на горите, то не бива да бъде задължително, но трябва да се има предвид. Трябва да работим съвместно и в този смисъл ще подкрепим тази дискусия. Е, колегата Джамбаски има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Доклад отново новата, новата стратегия на Европейския съюз за горите мога да оценя само положително. Напълно споделям генералната теза на доклада, че се нуждаем от системен планиране и нов подход спрямо управлението на горския сектор – също така държа да подчертая че напълно подкрепям казаното че политиката в областта на горите следва да бъде национален приоритет и не е нужно и правилно да се въвежда общностна регулация. съгласявам се че по някои въпроси които косвено касаят горския сектор се нуждаем и от общи мерки на ниво европейски съюз инвестиции в горския сектор повече работни места подкрепа за сектора който може да даде и по голяма добавена стойност. но тук е мястото да се каже че не всичко в този сектор е на добро ниво ще ви дам няколко примера с европейски пари незаконно се изсича гора при осъществяването на европейски проект село баня община разлог област благоевград. това е недопустимо. отделно от това европа действа в европа действа и така наречената дървена мафия която се занимава с незаконен добив на дървесина която се изнася за държави членки или за трети страни. не можем да затваряме очите повече за това и подобните му уродливи явления. що се отнася до въпросите за финансирането нужни са много повече инвестиции както по линия на европейските фондове така и публични средства от държавите членки в горите. благодаря ви за вниманието. Благодаря господин Джамбаски. Сега колегата Мюлер. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на госпожа Кьостингер. Това е доклад по собствена инициатива. По него имаше 28 компромисни изменения. Тук изпращаме един важен сигнал към заетите в сектора на горите и горското стопанство. Трябва правата на тези 16 милиона собственици, за които говорим, да бъдат подсилени. Не трябва да се въвежда задължение за е, задължително управление и за така нареченото каскадно е, управление. Управлението на лесовътството, на, на, на горското стопанство води до ползи за селските райони. Трябва да се спомене програмата Натура 2000, трябва да се намерят и доброволни мерки за смягчаване на въздействието върху климата и накрая искам да е, призова за активното участие на комисията. Следващия оратор госпожа Кумпола Натрия. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä... Благодаря, господин председател. Надявам се, че това не говори за липса на интерес е, към горското стопанство, просто защото обсъждаме въпроса в много късен час. Аз мисля, че ние трябва да защитаваме горите. Има област в Финландия, която е колкото територията на Белгия, която трябва да бъде защитена. Когато говорим за обновяеми източници, когато Европейска съюз да говори за естествени ресурси, ние говорим и за твърди горива. Трябва да се справим и с предизвикателствата пред промените на климата. Биотехнологията е огромен отговор отговор на този въпрос. Европейската комисия има план за действие. Надявам се, че тя ще приложи последователен подход и ще се е, търсят възможности за развитие на биоекономиката. Всичко, което е, можем да направим за създаване е, на повече ноу-хау, има и повече от 3 милиона работни места. Това показва голям интерес. Е, председателят, е, благодаря ви. Госпожа Макинтайер. You, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Костингер за доклада. Считам, че повече, че устойчивото управление като че ли се възпрепятства от прекалено много бюрократични мерки и бюрократична, бюрократично законодателство, включително и за е, сеча. Необ, необходимо наистина едно ново законодателство, което ще намали а, и а, цената, и бюрократичните методи и ще премахне и необходимостта за а, докладване проблем, Храните, които имат проблеми, трябва да променят своите процедури, за да могат собствениците да не понасят прекамерна цена и бюрократични пречки. Господин Брай. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи относно важността на горското стопанство и дървесината. Три основни причини за тази важност. Първо, трябва да се справим с измененията в климата, на второ място да се създадат работни места и на трето място да се подобри здравето на хората. По отношение на измененията в климата, 10% от е, емисиите на въглерод се поглъщат от е, нашите гори. Ако увеличим е, горите в Ирландия, ще имаме 20% поглъщане. Колкото повече гори, толкова повече поглъщане на въглерод и съответно по-добро справяне с измененията в климата. На второ място може да създадем много работни места в северо-западната, северо част на моята страна по-скоро има потенциал за разгръщане на работни места в сектора на лесовътството. И е, на трето място подобряване на здравето на хората. Всичко това показва, че най-добрият приятел на човека не е кучето, а дървото. Благодаря, господин Бренен така приключваме дебата и естествено накрая ще чуем господин комисаря Хоган. Господин председател, дами и господа депутати, макар и да е късен часа, за мен е удоволствие да обсъдя този въпрос. За мен е удоволствие да представлявам Европейската комисия по прилагането на новата европейска стратегия спрямо горите. Представлявам комисар Вела на и е, канети и е, няма да изборявам всички. В този смисъл е, всички ние благодарим на Европейския парламент за интереса и ангажимента към новата стратегия и в частност докладчика, докладчика в Сянка е, за работата им по този важен доклад по инициатива на парламента. Европейската е, стратегия беше обсъждана и в е, комисии на Европейския парламент. Е, е, Европ Европейския съвет има дълга история за принос към тази политика, като прилага устойчиво управление на горите и като работи с решенията на отдалните страни на принципа на субсидиарността. Ние имаме общи цели, общи е, ценности и общи безпокойства. 40% е, от е, територията на Европейския съюз са гори и това е значителна част от нашата околна среда. Това зависи е, развитно селско стопанство, промишлеността, биоенергетиката и биоекономиката. Е, е, говорим за устойчиво управление на горите и решенията на държавите членки, свързани с горите, е, засягат и противопожарната охрана. Има политически решения. Новата стратегия е в духа на стратегията на Европейската комисия. Новата стратегия се занимава с работните места и економическия растеж не само в горския сектор. Тя представлява 7% от от е, брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и значителен брой работни места е, има голямо разнообразие на горите в Европейския съюз. В страни като Финландия искам да напомня, е, че, има, че, че само 1% от износа е от, е от горската промишленост, но това осигурява работни места в много страни. Е, горите са естествен ресурс и е, това е, води до економическа полза. Справяме се с общите предизвикателства, като промените в климата. Стратегията е свързана и с промените в климата, адаптацията на климата, биоразнообразието като значителна част от Натура 2020. Енергетиката Биомасата е много важна, обновяемите източници. Е, е, това е половината от новата европейска концепция за обновяеми източници е, развиват се нови умения за устойчива европейска економика нека да бъде ясно, че принципа на субсидиарност и пропорционалност и по-добро регламентиране ще бъде в сърцевината на приложението на новата стратегия. Ако преценим стратегията сама по себе си е целта създаване на рамка за устойчиво управление на горите, е, което се основава на координация на различните национални политики. Стратегията е холистичен подход към управлението на горите, ползата от економическата, социалната полза, е, опазването на околната среда, е, ние включваме цялата верига и приноса на този сектор към създаването на работни места, особено в сълскостопански райони. Когато говорим за заключението на съвета по горската стратегия, комисията и останалите партньори е, е, разглеждат ежегодното приложение на новата стратегия. Това предполага съвместни действия на комисията и на държавите членки. Е, всички партньори ще участват в прилагането на тази политика. Трябва да се увеличи синергията между различните служби на Европейската комисия при прилагането на стратегията и е, комисията внимателно е, ще се занимае с доклада на е, Европейския парламент по многогодишното прилагане на новата стратегия за горите. Председателят благодаря. Благодаря, господин комисар.